Председателят. Ще ви помоля да заемете местата си, госпожи и господа. Заседанието е открито. Първата точка в дневния ред е програма за дейността на гръцкото председателство, изявление на съвета и на комисията за програмата на гръцкото